Президента на Република Португалия Марсело Ребело де Солза. Уважаеми колеги, госпожи и господа. Днес имаме почетен гост, президента на Република Португалия. Нека да го приветстваме с добре дошъл. Искам да му кажа добре дошъл не само в Европейския парламент, искам да му кажа, едно особено добре дошъл. Знаете, че след гласуването поздравих президента Десоуза, поздрави го с избирането му за президент на Португалия и той ми каза, че първото място, където иска да отиде след избирането му е Европейския парламент. Das ist nicht nur eine symbolische Geste eines Staatsoberhaupts, meine Damen und Herren. Това не е само един символичен жест. Разговаряхме по телефона за ролята на вашата страна в Европейския съюз, за ролята на Европейския съюз като цяло и вие ми казахте следното. Цитирам. Моето посещение ще бъде израз на моето убеждение на, на убеждението ми, че Европа е, е онова, за което си заслужава да работим, да работим за европейската интеграция. Аз съм един убеден европеец. Край на цитата. Много ви благодаря за това, господин президент. Искам да ви дам думата. Господин председател, уважаеми госпожи и господа. Много ви благодаря, господин председател, за оказаната чест да ме поканите в Дома на демокрацията един месец след като встъпих в длъжност като президент на Република Португалия. Искам да благодаря още веднъж на вас, господин председател Шулц, за това, че ми давате възможност да се обърна към представителите на европейските народи. Обръщам се към дома на демокрацията. Няма друга европейска институция с такъв мащаб, която да е изградена на основите, на, на принципите на хуманизма, на сигурността, на, на участието на гражданите. Факта, че съм тук днес, показва колко е важна европейската интеграция. Факта, че съм тук обаче е, е и резултат от един стар план, който имам. Аз съм от едно поколение португалци, за което интеграцията в Европейския съюз беше мечта. Ние мечтахме за деколонизация, за социална справедливост. Превръщането от диктатура в демокрация беше част от процеса по, по разпадане на империята, но това беше и символ на нашата принадлежност към Европа към, към нашата културна люлка. През 60-те и 70-те години Европа се превърна в дестинация, но и в място на происход за, за, за миграцията, за търговията. Процесът на интеграция за нашата страна беше нещо като стимул да изградим една нова държава. Спомням си онези години с носталгия. Спомням си първата делегация от името на един наш университет в Европейския съюз. Аз бях част от тази делегация. Спомням си онова, което правех, когато бях на около 20 години. Бях член на Конституционното събрание през 75 та и 76 година. Водихме дълги преговори за членство до 85-та година. Аз бях един от радетелите за единната валута. Подкрепих три бюджета, внесени от името на правителство на малцинството и така допринесох за завлизането на Португалия в еврозоната. Искам да ви призная колко бях горд, когато един португалец, Жозе Мануел Дорао Боралзо, беше избран за председател на Европейската комисия. Искам да ви кажа колко се гордея и с работата на португалските депутати в Европейския парламент. С работата на всеки един от тях. Категорични убеждения, като тези, които ви представих, не се променят. Аз съм убеден, че Европейския съюз е незаменим и за европейците, и в останалия свят. Откакто Португалия е демокрация, тя следва тази идея за европейското, независимо е, какво правителство е на власт и кой е президент. Тази година Португалия отбелязва 40 години от своята конституция. Това беше първата харта, първия документ за свобода и демокрация. За да се консолидира португалската демокрация, европейската общност изигра много голяма роля. Съществен беше приноса и съществен е приноса на Европейския съюз за развитието на моята страна, за подобрението на, на стандарта на живот на хората. Португалия е много по-модерна, откакто се присъедини към Европейския съюз. Имаме осигурена работна сила, имаме модерна инфраструктура. Ние за 12 години успяхме да постигнем економически растеж и подем, на който сме ставали свидетели в други държави, но за период от 40 години, например. Имаме население от около 9 милиона. Всъщност по това време населението беше 9 милиона. До 1982 година нашата економика беше основана най-вече на колониализма. Ние започнахме процес на деколонизация, модернизирахме службите, услугите, индустрията. Трябваше да работим много бързо и разходите бяха огромни. И дори европейските фондове нямаше как да помогнат в пълна степен. През 2008 и 2009 година световната криза и европейската економическа криза ни засегнаха сериозно. Имахме съответно план за възстановяване в продължение на 3 години. Европейската централна банка, МВФ и други поставиха на сериозно изпитание португалския народ, неговата жертвоготовност. Направихме много, за да можем да постигнем равновесие в финансовите си отчети. Аз съм горд да бъда тук пред вас. Пред дома на европейската демокрация и искам да кажа, че Европа застана зад Португалия, подкрепи я, а Португалия изпълни своите ангажименти. Да излезе с а, развети знамена след програмата за економическо приспособяване. Днес Португалия продължава да, да работи, за да гарантира финансовия си е, баланс, за да контролира публичната задлъжнялост и обръщаме вече внимание на онези сектори, които бяха пожертвани малко или много в близкото минало. Между другото, потреблението у домакинствата също може да доведе до растеж. добре е да се изпълняват макроекономическите финансови цели, но е добре да се изпълняват и, и, и други е, цели за, за економическо развитие. Ние имаме международни ангажименти и ги изпълняваме. Имаме подкрепата на парламента и то не само от е, двете най-големи партии имаме подкрепата и на партии, които до сега не са били във властта в Португалия. Аз съм президент на всички португалци. Не следвам политически доктрини. Мисля, че е много важно да работим за мира, за възстановяването, за зарастването на раните, така че моето послание, госпожи и господа, е пределно ясно стабилност, отсъствие на политически кризи, решаване на социалните и економическите проблеми, търсене на широк консенсус, укрепване на финансовата система. Неодавна имаше стъпка в тази посока и мисля, че това е един добър сигнал. Освен това, подобряване на административния капацитет, подсилване на съдебната система, подсилване на конкурентоспособността на дружествата, социално сближаване. Не е лесно да се съчетаят мерките насочени към фискал... фискалната консолидация и е, социалното сближаване. Е, господин председател, уважаеми госпожи и господа, аз съм непоправим европеец. Голям ентусиаст. Голямата част от португалското население мечтае за справяне с предизвикателствата, но те сега са много по-големи, отколкото в миналото. Имаме трудности пред себе си и сега не е времето да се колебаем. Когато говорим за бъдещето на Съюза, мисля, че ние трябва да вдъхнем нов живот на един модел, който в миналото даваше възможност на Европа да живее в мир и просперитет. Трябва да продължим да се борим с ксенофобията, с крайния национализъм, трябва да отхвърлим стерилния шовинизъм, трябва да обърнем гръб на остарелия изолационизъм. Имаме едно прекрасно наследство и трябва да се осланяме на него. Дебата за Европейския съюз, за новите предизвикателства ще се увенчая с успех само ако чуем гражданите. Всеки иска да живее в област на свобода, правосъдие, сигурност, на, на благоденствие, на социална справедливост. Ето защо е много важно лидерите в Европа да, да обърнат внимание на тези стремежи на гражданите гражданите изразяват своите е, стремежи и въжделения чрез е, процеса на, на, на, на, на гласуване, на, на демокрация. Винаги трябва да търсим общите решения. На войните, например, в е, нашите съседни страни. Трябва да намерим общо решение на проблема с беженците. В този случай Португалия демонстрира добър пример. Като процент от а, своето население, Португалия е водеща по поброй на приети беженци. Ние демонстрираме готовност да приемем беженците на, на наша територия, да ги интегрираме в нашите общества. Положението, пред което сме изправени, повдига много важни е, въпроси, и те трябва да се решават не с краткосрочни мерки и с, с бързи решения. Европа е оцелявала много пъти в своята история, когато е била заплашвана от варвари. Много често сме ставали свидетели на крайен национализъм, на шовинизъм. Нека да не забравяме своето наследство. Ставаме свидетели на нападения, които трябва да бъдат заклеймени и в тази връзка искам да изкажа своята солидарност на Франция и на Белгия. Европа, за която мечтая, е Европа на политически амбиции, които съответстват на економическата важност на континента. Ето защо е добре да, да работим в световен план за, за финансова прозрачност. Това не означава да дискредитираме институциите. Не. Трябва да се стремим за постигане, да се стремим към постигане на е, справедливо за всички поколения. Аз мечтая за Европа, която е, отчита изменението в климата, която работи за, за решаването на, на проблема. Мечтая за Европа, която се бори с растящия песимизъм, с е, желанието винаги да си в опозиция. Мечтая за Европа, която е изпълнена с мечтатели – хора, които имат една обща мечта. Европа, която да донесе свобода, справедливост, демокрация, прозрачност. Европа, за която мечтая, е Европа, в която Португалия е водеща. Европа, за която мечтая, не забравя, онова, което Португалия със своята простота даде на други континенти, култури и цивилизации. Португалия, която взех със себе си днес, преплава морета и далечни земи, стигна до далечни земи, но никога не забрави, че принадлежи към земята на Олмир, Шекспир, Гьоте, Прус, Сервантес, Данте, Джойс, Стринберг, Кундера, Кавка, Шимборска и Песоа. И много-много други. Ние сме европейци и винаги ще бъдем европейци. Благодаря ви. Благодаря ви сърдечно, господин президент. Нямам какво да добавя. Е, желаем ви е, успех. Е, винаги се добре дошъл тук при нас, господин президент. Позволете ми само да кажа, че тази вдъхновяваща реч е в пълно съзвучие с настроенията и идеите на мнозинството тук. Благодаря ви. E Добър ден, колеги и колежки. Започваме гласуването, но думата поиска господин Вайгъл. Заповядайте. Благодаря, господин председател. дами и господа, беше прият годишния доклад по правата на човека в глава 78 на тази резолюция. Се осъжда ситуацията, ще в момента има гладна стачка на младежи. Аз искам да ви помоля да се свържете с властите в Марокко и да изразите нашето възмущение и призивът да бъде и тези хора да бъдат освободени. Господин